случаи, както и публично, и по конкретните дела, и най-общо. Благодаря на комисар Левандовски. Внесени са 6 предложения за резолюция. С това приключваме разискванията. Гласуването ще се състои след като приключим и трите дебата. Следващата точка от дневния ред е Азербайджан, случаят на Илгар Мамадов. Давам думата на авторите на резолюцията за една минута госпожа Герингер де Оденберг. Благодаря, господин председател. Е, настоящата година трябваше да бъде добра за Азербайджан. Предстоят е, президентски избори, но притеснително е, че е, кандидата на опозицията бива преследван. А, той е и е, председател на е, Школата за политически науки на Съвета на Европа. Той е бил и арестуван И това е нарушение на Европейската конвенция за човешки права. Като си има предвид, че Азербайджан ще поеме е, председателството на съвета на Европа, той има задължения към е, съвета на Европа и ОССЕ ние настояваме незабавно да бъде освободен Елдар Мамадов, както и други политически затворници в Азербайджан. Азербайджан трябва да се реформира, да има справедлив процес за всички. Господин Хепнер, една минута. Либе колеги и колеги. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. През октомври тази година в Азербайджан ще се състоят избори. След десетилетия, през които бе на власт семейство Алиеви, председателят на движението Републиканска альтернатива Илгар Мамадов заяви, че ще се кандидатира като противник на Илгар Алиев. В един град в Азербайджан имаше протести. Мамадов посети този град заедно с други политици, наблюдатели, журналисти, разговаря с участвали в конфликта. По-късно бе задържан по обвинения в подстрекаване към конфликти. От тогава се намира в затвора. Това е само един пример за изчезването, за задържането на хора в Азербайджан, хора, за които няма доказателства, че са извършили каквото и да било противозаконно деяние. Европей... Азербайджан, извинете, проявява интерес към сътрудничество с Европейския съюз. Същото въжи и за Европейския съюз. Но в центъра на едно подобно сътрудничество – това число в рамките на източното партньорство. В центъра на споразумението за асоцииране трябва да застане зачитането на демократичните принципи, на правата на човека, на основните свободи, на свободата на сдружаване и събрания. Благодаря на колегата Хефнер за една минута, госпожа Шаке. Благодаря. Азербайджан сам по себе си обеща че ще зачита върховенството на закона и правата на човека в рамките на източното партньорство. Държавата е член на много международни организации. Всичко това обаче трябва да се види на практики. Имаме подтисничество сред медиите и гражданското общество. Това трябва да спре. Елгар Мамадов трябва да бъде освободен. Сплашването на журналисти налагането на глоби върху демонстратори, както и забраняването на сдружения и сдружаване са факт и те са недопустими. Господин Барозо трябва при срещата си с Алиев на 21 юни да повдигне тези въпроси на първо място. Стратегическите ни интереси от енергиен характер не трябва да се влияят от значимостта на правата на човека. Азербайджан гледа на нас като на общност ценности и са, те са прави. Не трябва да им обръщаме гръб. Те заслужават да защитим основните им права и свободи. Благодаря. Vážený pane předsedající, předem... Господин Кабернах за една минута. Благодаря, господин председател. Аз не съм автор от е, на резолюцията, затова ако обичате на екрана да се заличи това обозначение. В нашата резолюция трябва да призовем правителството на Азербайджан бързо да реши случая с Мамадов, бързо и справедливо. Той трябва да бъде освободен. Един президентски кандидат е, трябва да може не само да работи е, преди изборите, той трябва да може да води и предизборна кампания. В е, този случай, в случая с Адов, не следва дори да говорим за независими медии, за свободни избори, е, за независимост. Има достатъчно делегации на Европейския съюз и комисии, които могат да вършат това. Ние не показваме достатъчно интерес. Благодаря. Минута и половина. Прекъсната. Синяка. Господин Посел, господин председател, Искам да попитам колегата дали може да се постави на наше място. Преди 89-та година се борехме за правата на човека в Полша и други държави зад желязната завеса. Тогава ни казаха, не дейте да подхождате по този начин, по-добре заложете на тайната дипломация. Тогава не го направихме, не разбирам защо трябва да го правим сега. Господин Кабрнох, искате ли да отговорите?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 по никакъв начин не искам да кажа, че не бива да се борим за правата на човека, но трябваше да отложа разговорите, които нашата делегация трябваше да проведе в Баку, тъй като нито един депутат, с изключение на една колега, не бе готов да отпътува за Баку, за да преговаря за правата на човека там. Затова и трябваше да отложим това посещение. Преди една година се състояха или трябваше да се състоят разговори в Брюксел. Нито един член на Европейския парламент не се яви на тези разговори. Това са обичайните процедури, в рамките на които можем да обсъждаме правата на човека. Не бива да говорим за индивидуални случаи, дори въпреки това, че в случая не съм съгласен с начина по който се третира господин Мамадов. Председателят имаше проблем, немският превод излезе на втори канал. Може би трябва да се провери това. Госпожа Туни Хоенштайн. Oh, Извинете. Пропуснах госпожа Вержия. Госпожа Вержия за минута и половина. Euh, Много любопитно е, че е, тук е, Предишният оратор каза, че не е автор, след като неговото име фигурира там, но както и да е. От една година вече е, стотици е, хора настояват за демократични реформи в тази страна, но отговорът е само репресия. Турмоз над организации на гражданското общество, над медии, той се засилва все повече автократния е, президента Алиев е, вече извършва нееднократно е, политически арести. Ние не трябва да забравяме, че азербайджанските власти използват сълзотворен газ и палки за разпръскване на мирни демонстрации. За пети път е, говорим за положението в Азербайджан от 2009 година. От 90-та година се е, разглежда е, случилото се там. Вие, между другото, преговаряхте с тази е, страна по ред е, е, теми. Но какво се случва с демокрацията там? какви са нашите изисквания към тази страна, какъв извод си изваждаме от всичко, което се свърши е, се случи в миналото. В момента сключваме такива споразумения, каквито сключвахме с Тунис и Бен Али. Не виждам никакъв смисъл да работиме с тази а, страна. Ако обичате да ми отговорите, господин Лефандовски. Благодаря госпожа, на госпожа Вержия, госпожа Тони Хоенштайн. E, e, więzienie swoich e, oponentów, wkładanie do więzienia i хвърлянето в е, затвора на политически опоненти, изтезаването на потенциални президенти е скандално. Особено, когато това се случва в страна, която се опитва да се покаже на другите като демократична страна. Това е страна, която е част от Съвета на Европа. 2014 година ще бъде председател, част от източното партньорство. Преговорите ни с Азербайджан за институционно споразумение текат в момента. Независимо от това имаме президентски кандидат, който е хвърлен в затвора – където е, е обект на изтезания. Много от нас е, искаха е, много по-твърда резолюция в защита на Илгар Мамадов и аз съм за това. Благодаря на госпожа Туни Хоенштайн. С това приключихме кръга от изказвания на авторите на резолюцията. Следват изказвания от името на групите. Госпожа Маковей. Благодаря, господин председател. Осъждам задържането на Илгар Мамадов на 4 февруари след състояли се мирни протести. Не са били изтъкнати основания за неговото арестуване и задържане. Срещу него са били предявени неверни обвинения. Господин Мамадов е обвинен в извършване на акт на насилие но протестите са били мирни. Всеки би трябвало да има правото да критикува правителството си. Особено абсурден е факта, че господин Мамадов дори не е присъствал на протестите. Илгар Мамадов е бил задържан, бил е хвърлен в затвора, нарушени са правата му. Свидетели сме на подобни действия и в Турция, и в Русия. Трябва да се борим ежедневно за демокрацията. Благодаря на госпожа Маковей. За една минута госпожа Сенишин. Микрофон. panie przewodniczący! azerbejdżan choć przystąpił. Благодаря. Азербайджан се присъедини към Конвенцията за правата на човека, но не освобождава политическите затворници. Това, което се опитваме да направим за Мамадов, не води до резултати. Както виждате, нарушават се правата на журналисти, водят се дискусии за оклеветявания по интернет и що се отнася до закона е, законите срещу е, НПО. Това е недопустимо. Искаме азерските власти да дадат възможност на медиите да работят свободно и да гарантира сигурността на журналистите. Един достъп е, до интернет без цензура е фундаментален за една правова държава. Също така е изключително важно асоциационното споразумение между ЕС и Азербайджан да включва стандарти за защита правата на човека, най-вече що се отнася до свободата на изразяване, на комуникация и така нататък. Е, председателят Барози трябва да повдигне тези въпроси по време на следващото е, посещение на е, азерския президент в Брюксел. Господин Чернецки, господин председател, дами и господа, Аз направих някои изчисления. В момента в залата има 32 депутати. Искам да помоля госпожа Туни Холнштайн да не твърди, че е наясно с мнението на отсъстващите. Тя не може да знае това. И има много основания за отсъствието на депутатите от залата. А ние, които сме тук, не трябва да се правим, да се опитваме да представим пред депутатите фактът, че тук има само 32-ма, да е равносилен на присъствието на 700, над 700 депутати. Господа Жа Вержият не следва да критикува а, моята група, защото нейната политическа група има много а, разнобойни позиции по темата. Господин Чернецки, синя карта от господин Хефнер. Допускам, че ще отговорите на въпроса на господин Хефнер. Господин Чернецки, разбирам, че искахте да напуснете залата веднага след като се изкажете, но позволете ми преди да напуснете залата, да ви задам въпрос. Не разбрах изказването ви. Ако съм го разбрал, то може би вие не разбирате в какво се състоят правилата на парламентарната демокрация. Присъстващите тук са членове на Европейския парламент и когато парламентът заседава, това продължава да си е Европейския парламент, въпреки броя на присъстващите в залата. Моля ви, не омалуважавайте ролята на хората, които вършат толкова трудна работа тук. Не дейте да твърдите, че те не се грижат за хората в други държави. Господин Чарнецки, ще позволите ли още един въпрос от госпожа Вержия и след това ще отговорите? Госпожа Вержия. Не знам дали мога да се възползвам от тази процедура, но искам да реагирам на това, което бе казано. Ако той е, е автор на тази резолюция, нека да го включат в списъка. Но е, от името на неговата политическа група той не може да се изказва, не може и да е, атакува останалите. Трябва да се проявява уважение. Колегата Чернецки има думата. Благодаря. Оставам с впечатление, че колегата Хефнер не ме е слушал наистина. И може би не е разбрал добре това, което казах. Чисто и просто заявих, че тези 32-ма тук заслужават нашето уважение, защото те работят за Европарламента. Но не трябва да говорим от името на онези колеги, които по различни мотиви не са днес в пленарна зала. Затова ще помоля колегата да слуша с внимание моите изказвания в бъдеще. Госпожо Вержя, аз не говоря за тази резолюция. Говоря за представителите на вашата група в други дебати. Благодаря, колега Чернецки. За минута и половина господин Жобро. E, Господин председател, Азербайджан е важен партньор на Европейския съюз, особено що се отнася до доставките на газ. Проектът на Буко, ако бъде реализиран, ще допринесе до голяма степен за сигурността на енергийните доставки към държавите членки на Съюза. Трябва да се възползваме от всички възможности за установяването на по-добри отношения с Азербайджан, както и за да намалим енергийната си зависимост от Русия. Въпреки, че имаме някои поводи за надежда във връзка с правата на човека в Азербайджан, е вероятно останалата част от света да е разочарована от изборите. Особено когато правата на човека са мярка за оценяване на отношенията между отделни страни. Наближават президентските избори, те ще се състоят през есента, а кандидатът на опозицията продължава да е в затвора. Това означава, че господин Алиев, настоящия президент, не е сред най-големите демократи в света. Заслужава си да обсъдим това. Заслужава си и да бъдем чути там, където трябва трябва ясно и категорично да изискаме зачитането на правата на човека. Не искаме Азербайджан отново да попадне в обсега на влияние на Русия. Русия само това чака. Благодаря. Господин Кели за една минута. You, Благодаря, господин председател. Действително, Русия и Азербайджан имат много общи неща. Особено е, пренебрежението към свободата на пресата и нетърпение към опозицията. Е, предстоящите избори през октомври е, със сигурност ще бъдат разочароващи, както е разочароващо всичко, което се случва преди тях. Лидера на опозицията, който е кандидат за президент, е в затвор с обвинения за подстрекателство към бунтове. Той вероятно ще бъде освободен, когато вече изборите са свършен факт. Това не, е, е, не може да бъде толерирано. Ние трябва да направим всичко, за да настояваме, за да постигнем възможно най-скорошно освобождаване на господин Мамадов, за да могат и да се проведат едни справедливи избори. Ли, folgt е jetzt е колегин Kollegin Kretu една минута mă alătur și eu celor care protestează față de... Колегата Крету. И аз искам да протестирам срещу начина по който действат зърските власти. Наистина е шокиращ начина по който се случват нещата в Баку. Азербайджан не може да бъде председател на съвета на Европа, според мен, след това, което се случва. Вече 4 месеца един от лидерите на опозицията, Илгар Мамадов, който е кандидат за президент октомври, е в затвора и това е ужасяващо. Азербайджан не участва в нашата политика за добросъседски отношения, но там зачитането правата на човека наистина върви надолу. Трябва да се запазят всички тези медии, които и журналистите е, могат да бъдат наказани по наказателния кодекс за своите изказвания. Трябва да запазим правата на човека в сферата на пряк диалог с е, президента на Азербайджан. Благодаря на госпожа Крето. Господин Мигалски за една минута. Благодаря, господин председател, господин комисар, госпожи и господа. Азербайджан е важен фактор в региона. Той е ключов търговски партньор на Европейския съюз. Да се надяваме, че значимостта му ще расте, например по отношение на доставките на енергия. Това обаче не означава, че ще улесним Азербайджан при прилагането на правата на човека, че ще прилагаме по-низки стандарти призоваваме Русия да зачита на правата на човека, нека призовем и Азербайджан, който е наш реален партньор, да ги зачита. Господин Цабърнох е ръководител на съответната делегация и ако той изобщо критикуваше някого, то това бяха членовете на Европейския парламент. Делегацията на господин Цабърнох не може да си върши работата, тъй като депутатите не се явяват на заседанията. Ясна е позицията на ЕКАРЕ по този въпрос. Ние сме се подписали под резолюцията. Благодаря. Преминаваме към спонтанните изказвания. Записали са се четирима колеги. Петима колеги, извинете, има само две минути. Моля, придържайте се само към една минута. Госпожа Есая. Благодаря, господин председател. Мамадов е, е политик от опозицията. Той критикува правителството за ограниченията налагани върху човешките права. Той е бил заплашван и преди, през феврари е арестуван на мирна демонстрация и сега е, го обвиняват по съвсем скалъпени е, причини. Human Rights Watch настоява азербайджанското правителство да представи обвиненията срещу Мамадов и неговите колеги. Това е особено а, важно а, поради предстоящото председателство от страна на Азербайджан на съвета на Европа. Не може една страна да хвърля в затвора опозицията и да иска такъв пост. Благодаря, госпожа Ойланд. Благодаря. Като стратегически партньор за Европейския съюз, Азербайджан изглежда един силен економически модел с светска държавност. Партньорите от Азербайджан очакват по-прагматичен подход от страна на Европейския съюз. Тази резолюция подкрепя преговорите, които текат сега за подписване на споразумение за асоцииране, но тя също така показва нашите приятели от Азербайджан, че те са част от съвета на Европа, имат поети задължения за върховенство на закона, демокрация и права на човека. Трябва да продължи открития и отворен диалог с Република Азербайджан, да допринесем за сближаването на двата на европейския и на азербайджанския народ. Благодаря, госпожо Ойланд. Господин Курски. Благодаря. Разискванията не са съразмерни. Атакуваме Азербайджан, но бяхме малко по-снисходителни спрямо Русия. Европейският съюз може да се справи по-добре. В договора от Лисабон е залегнал принципът за солидарност в областта на енергетиката. Най-голямата държава членка на Европейския съюз, Германия, нарушава този принцип. Германия изгради газопровод в Балтийско море, газопровод към Русия. Германия плаща на Русия огромни суми, сключва сделки с Русия за огромни суми зад гърба на Полша. Трябва да говорим за Магницки и Ходорковски. Трябва да сме много по-решителни. Благодаря на колегата Курски и госпожа Корхола за една минута. Азербайджан on itse sitoutunut useiden Благодаря. Азербайджан е поел ангажимента да спазва човешките права. Той възнамерява да поеме председателството на Съвета на Европа през 2014 година, а опозиционният лидер Мамадов е арестуван арестуван в навечерието на президентски избори през октомври. Това изглежда чисто политически акт. Ние призоваваме правителството да го освободи и да му даде възможност да се яви на справедлив съдебен процес. И в предходните ни резолюции за Азербайджан говорихме за свободата на медиите не следва да има тормоз и арестуване на лидери от опозицията. Службата за външна работа на Европейския съюз трябва да свърши също своите задължения. Колегата Хибнер има думата panie przewodniczący panie komisarzu! dziś zabieramy głos. Вземам думата днес, за да говоря за Азербайджан, друга страна, която иска да се присъедини към Европейския съюз, която преследва хората си, извинете, преследва хората, които споделят мнение различно от официалното. Говорим за Елгар Мамадов, политик, който е кандидат за президент на опозицията. Той е хвърлен в затвора като обикновен престъпник, като убиец. Това е политик от опозицията. Задържането на Мамадов, който е организирал много демократични инициативи, доведе до голяма загриженост и в Азербайджан, и в Европейския съюз, и заобщо по цял свят. В началото на май Съветът на Европа призова азерските власти да освободят всички политически затворници, но никой не ги чу. Това е ужасяващо. Особено, като имаме предвид, че Азербайджан ще поеме е, председателството на съвета. Благодаря на госпожа Хибнер. С това приключихме с спонтанните изказвания. В края на разискванията от името на комисията господин Левандовски. Господин председател, уважаеми депутати, отново се обръщам към вас от името на върховния представител Катрин Аштан. Благодаря на членовете на Европейския парламент за интересната дискусия. Отбелязахме си внимателно казаното от тях. Случаят с Илгар Мамадов заслужава вниманието на Европейския съюз, поради начина по който бе третиран господин Мамадов и тъй като този случай има значение във връзка с предстоящите президентски избори в страната. Загрижени сме във връзка с това, че господин Илгар Мамадов е задържан в изолационна килия при строг тъмничен режим. Той не е имал възможност да получи храна, донесена му от извън затвора, нито пък е имал възможност за свиждане с своето семейство. Задържането на господин Мамадов е сериозна пречка за него да се кандидатира по време на президентските избори. Нека ви уверя, че както върховният представител госпожа Аштан, така и комисар Фюле отблизо следят развитието на политическата обстановка в Афганистан, срещат се с, в Азербайджан, извинете, срещат се с лидерите от Азербайджан, правят публични изявления, в които настояват за пълно разследване на случая Илгар Мамадов и за гарантиране на неговите права. Идеята за демокрация на Европейския съюз предполага, че трябва да се спрем не само върху техническите аспекти на предизборния проект. Трябва да поставим отношенията си с Азербайджан в по-широк политически контекст. Предходното разискване бе посветено на Руската федерация. Засегнахме и по-общия въпрос за съдебната власт. Трябва да го засегнем и във връзка с Азербайджан. Не бива да се спираме само върху индивидуалния случай на господин Мамадов. Както упоменахте и вие, Азербайджан е много важен партньор за Европейския съюз. И ако искаме да изнесем отношенията си на по-високо ниво, ще трябва да сме открити към азербайджанската страна. Резолюцията на Европейския парламент със сигурност ще бъде взета предвид. В нея са засегнати важни въпроси, като съдебната власт, свободата на събранията, избирателното законодателство. Нека ви уверя, че случващото се в Афганистан се следи отблизо близо работи делегацията на Европейския съюз в Азербайджан. Ръководителят на тази делегация се срещна с господин Мамадов на 4 април. Делегацията на Европейския съюз поддържа тесни контакти с адвоката на господин Мамадов и неговото семейство. Същото въжи и за останалите задържани, сред които е господин Тофик Якубло. Той е задържан в ареста. Делегацията на Европейския съюз в Баку по-рано тази седмица посети господин Тофик Якублу и по двата случая продължаваме да следим положението, продължаваме да се намесваме. Отблизо следим и случващото се като цяло в Азербайджан. Благодаря на господин комисар Левандовски. С това приключваме разискванията. В края на дебатите бяха внесени 6 предложения за резолюция, по които ще гласуваме след следващия дебат. Последната точка от дневния ред – положението